Добър ден, колеги. Започваме следобедното заседание. Към нас ще се присъедини госпожа Гресле след малко. Най-напред да направя няколко съобщения. Най-напред едно хубаво съобщение, а именно днес е рождения ден на Биргит Сипел – Не може да има по-хубаво начало на заседанието. Честит рожден ден, Биргит! Ти прекарваш днешния си ден на заседание на Либе, вярно, с приятели. Но пожелавам ти много прекрасен ден и пожелавам ти всичко най-хубаво. И така, приемаме дневния ред, имаме промени в дневния ред, точка 5а докладване пред комисията по а, преговора за виз, визовия кодекс. Точка 9. Евроюст и Грузия отлага се 4 февруари и ако няма възражения, това са промените в дневния ред. Приемаме протокола от 15 октомври и 8 ноември. И ако няма възражения, протокола ще се счита за прият. По езиковия профил днес има превод на всички езици, с изключение на датски, хрватски и ирландски. И тъй като имаме по-голям брой актове за делегация и изпълнение, ще ви помоля за малко търпение по актовете за делегация. Една от политическите групи внесе възражения срещу един от делегираните регламенти. Става дума за групата на социалистите. Възражението е получено на 18 декември. Става дума за, вътреш... за фонда вътрешна сигурност, също така и фонда за убежище, миграция и интеграция като те изпратиха на секретарията Либе две проекто обосновани предложения за резолюция, в които се излагат причините за възражението на парламента. Исканията за възражение са представени е, за обсъждане от координаторите. На 23 януари парламента получи два анекса към проекто решението за изпълнение на комисията за приемане на третото преразглеждане на работната програма в изпълнение на програмата за решение за взаимна съвместимост и общата рамка за Европейската обществена администрация, фирмите и гражданите, програмата ИСА и детайлно представяне на съответните бюджетни разходи. Целта е да се модернизира обществения сектор. Приемането на тези е, сектори беше представено на всички членове на Либе и е представен вътрешен срок за внасяне на изменения. Ако има депутати, които искат да отправят възражения, нека да информират секретарията на Либе до 6 януари 12 часа на обяд. За следващата точка или първата точка предстои размяна на мнения с Европейската комисия. Това е съвместно с председателя на Комисията за бюджетен контрол. Доколкото разбирам, тя е на път. Сега само ще проверим кога ще, ще дойде. Сега, всички знаем, че госпожа Гресле е на време. Тя е точна и за това чакам. Някой знае ли нещо? И аз дойдох на време, защото и тя винаги е на време. И заради в името на тази точност ще направим една кратка пауза. There is no, there is no Schadenfreude on my part. Изобщо не злорадствам аз съм на време. Винаги ми е много приятно да председателствам заедно с госпожа Гресле. Малко търпение да проявим. Тя пристига. Сега, ако може за една, няколко секунди да изчакате и да проявите търпение. Може би една минута да изчакаме и госпожа Гресле ще дойде. Благодаря ви. Okay, thank you, colleagues, and, uh... Благодаря ви, колеги. Госпожа Гресле е тук и сега можем да започнем. Много се радвам, че тук Оли Версал през октомври той беше назначен за заместник административен директор на прокуратурата в съответствие с решението за създаване на прокуратурата. Господин Сао играе много важна роля в създаването и функционирането на прокуратурата. Той ще ни представи подготовката за реализация. В момента сме на етап изпълнение. Той ще ни представи и процедурата за назначаване на европейски главен прокурор. Ще дам думата на госпожа Гресле, тъй като това заседание е съвместно заседание с Комисията за бюджетен контрол. Инга, имате думата. Благодаря, Клод. Колеги, моля да ме извините за закъснението, но имах среща с журналисти е, и така, че бяха ме притиснали. Европейската главна прокуратура е нещо много важно за нас. Голямо предизвикателство е същевременно имаме надеждата в крайна сметка да се решат проблемите. Моля да определим общи заседания, на които да продължим с изслушванията. Освен това е време комисията да се отчете пред нас докъде е стигнала с работата по назначаване на европейски главен прокурор и как ще заработи службата. Това ще бъде много важно за Европейския съюз. Защото това е нова служба, която трябва да се оборудва така, че да можем да постигаме успехи още от самото начало. Благодаря. Thank you very much, uh, Inga. So now I give the... Благодаря, Инга. Давам думата на господин Са. Добре дошъл. Благодаря, господин председател. Госпожо председател, много се радвам, че съм тук и се радвам, на тази възможност за съвместна дискусия с двете комисии. Това е първият случай и съм убеден, че ще има и други възможности за представяне на актуална информация и разисквания. Както казвате, през ноември бях назначен в комисията за временен административен директор. Надявам се, че разполагам с достатъчен опит. От 25 години работя в Европейската комисия и работя с, по много въпроси, свързани с администрацията, човешките ресурси. В миналото съм участвал и при създаването на съвета за преструктуриране. Ще ви представя актуална информация за това докъде сме стигнали при подготовката на европейски прокурор и след това ще имаме време за въпроси и отговори. Прокуратурата очевидно е на етап изграждане. И на този етап се опитваме да изградим различните съставни части. Някои от тях са конкретни и ясни. Например, работим, по... работим заедно с властите в Люксембург по проекта за сграда. Властите в е, Люксембург е, посочиха сграда, която ще предложат за Европейската прокуратура. Е, постигнали сме значителен напредък и през 2020 година ще имаме съвременна, сигурна и ефективна сграда. Работим също така и по системата за управление на делата платформа, която ще свързва властите в държавите членки и ще улеснява предаването и събирането на данни, по-конкретно информация по делата. Тук използваме външни експерти. Те правят подробен анализ на различните съществуващи системи те също така се консултираме с Евроюст, Европол, ОЛАФ и Генерална дирекция правосъдие. Първите резултати от проучването ще бъдат представени в средата на март и след това ще обсъдим различните варианти с държавите членки чрез Европейската прокуратура и експертните групи. Друга област, по която постигаме напредък, е изпълнението на бюджета на Европейската прокуратура, прият за пръв път в контекста на бюджета за 2019 година, благодарение от части на подкрепата на парламента имаме обща сума 4,9 милиона, които биха били достатъчни за първоначалното създаване на нови орган, това число и информационните технологии, оборудването на сградата и сме убедени, че това би било положително. Това би било хубаво за първия етап на дейностите. Трябва да видим дали бюджетните кредити ще бъдат достатъчни. Разбира се, най-важната част, искам да се спра на това, е подбора на ръководителя. Е, помним, че в е, основополагащия регламент имаше конкретни разпоредби, по-конкретно подбора и посочването на е, комисия за подбор. Един от, един от членовете ще бъде предложен от парламента. Е, докъде сме стигнали с подбора на главния прокурор. Работата започна през ноември. Първото заседание на е, комисията, на подборната комисия се проведе преди коледа и акцента беше върху практическите и организационни аспекти, а именно да се дефинира един амбициозен график, така че комисията, разбира се, това парламента и съвета да упражняват своята власт. По време на коледната вакансия подборната комисия анализира всички получени кандидатури и на тази основа в началото на януари проведаха среща на която решиха да подберат 11 кандидати, за които да бъдат интервюирани. Тези интервюта ще се проведат утре и в други ден. И подборната комисия се надява, че ще може да представи краткия списък след една седмица. Както беше посочено в конкретните правила за изпълнение на съвета, целта е да се представи списък от между 3 и 5 кандидати. Ще видим какъв ще е резултата от тези интервюта. Надяваме се, че подборната комисия ще бъде в състояние да подбере най-подходящите кандидати и да представи този списък на парламента и съвета. Тук искам да посоча, че в интерес на създаването на Европейската прокуратура е изключително важно и парламента, и съвета да предприемат нужните стъпки от гледна точка на планиране и организация на изслушванията, за да можем да постигнем целта главния прокурор да бъде предложен и е, утвърден е, по време на е, парламентарната вакансия. Надяваме се това да стане преди края на мандата. И сега кратка информация за подбора на останалите членове на колегиума на Европейската прокуратура – след присъединяването на Малта и Холандия, те са общо 22. Госпожа Юрова и господин Йотингер отправиха писмо на всички държави членки, за да почне предварителната процедура за подбор на национално ниво и да представят три имена до края на март. Възнамеряваме да получим предложенията на 20, 22-те държави членки до края на март. Подборната комисия ще продължи следващия етап от своя мандат, който състои в разглеждане, интервюиране на кандидатурите, направени от държавите членки и след това да представи своите предложения на съвета и парламента малко по-късно. Тук е, нямаме много точен е, график, е, но ще започнем да работим бързо с различните секретариати. И накрая искам също така да кажа, че преди няколко дни на 11 януари комисията представи проекто предложение предложение за решение за изпълнение на съвета във връзка с преходните правила за Европейската прокуратура, защото за, за първият, първата част на мандата ще има нужда от временно решение. Това е което исках да споделя с вас. Работата продължава равномерно. Комисията работи по различните предизвикателства и сме убедени, че през следващия месец ще успеем да стабилизираме и да, да създадем една ефективна Европейска прокуратура. Благодаря за вниманието, благодаря ви за информацията. И мисля, че изслушването на а, кандидатите в краткия списък ще бъде в втората част на февруари. Е, голям брой колеги проявяват интерес към е, Европейската прокуратура. Е, кой иска да вземе думата? За не повече от две минути, госпожа Мецова. Искам да изразя подкрепа за направеното предложение, а именно да се работи за посочване на европейския прокурор. Непрекъснато чуваме в медиите оплаквания срещу злоупотребите. И ние искаме да изпратим ясно послание на гражданите. Като Европа искаме да дадем на европейските граждани отговори, които имат значение за тях. Но правилата за подбор са свързани очевидно с определена процедура. И това, е, те са свързани и с изборите за парламент процедурните аспекти и решенията за назначаване, тъй като са от чувствителен характер, може би би трябвало да бъдат обсъдени на заседание на координаторите. Там са представени всички групи и следователно можем максимално бързо да вземе мерки, така, щото кандидатурите да бъдат издигнати и решение да бъде взето до края на мандата. Госпожа Яла Сендер. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Сале за информацията, която ни представи И ни е запозна с подготовката, която се извършва 22-те държави членки, които участват за избора. Ние непрекъснато повтаряме едно и също, когато става дума за избор на кандидати, т.е. да се постигне баланс между половете. Това се отнася и за Европейската прокуратура. тъй като в юридическата професия има доста широко участие на жените, но това не въжи за по-високите постове. Разбира се, търси се главен прокурор, който а, има дългогодишен опит. Но има и жени, които а, имат такъв дълъг прокурорски опит. А, сред жените също. На второ място с какви ресурси ще разпорага кандидата, който ще бъде номиниран, докъде сме стигнали по отношение на човешки, административни ресурси, с какво ще се срещне успешния кандидат. Защото целта е да се даде гаранция, солидност за тази институция. Госпожа Гресле направи също предложение във връзка с регламента за ОЛАФ, така че през едните месеци ще направим паралел – за да не се допусне някакъв проблем между тези две институции, за да могат да се сътрудничат и да нямаме проблеми с дублиране на дейности. Благодаря, Билкита Зипел има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за пожеланията за рождения ми ден. Мисля, че не е необходимо да подчертавам тук колко важна е ролята на Европейския главен прокурор. Европейският парламент винаги е бил за а, тази институция за защита не само на интересите на Европейския съюз, но и на нашите дънакоплаци, на гражданите ни. Освен това, ние говорим за Европейска прокуратура, тази нова служба, трябва да бъде най-ефикасната възможна, която е в интерес на гражданите ни. Когато говорим за прокурор, трябва да имаме предвид, че това е свързано преди всичко с наказателното преследване, с наказателните разследвания. Тази вечер ще имаме заседание на координаторите на Либе и трябва да се възползваме от тази възможност за първа размяна на мнение по процедурата за намиране на най-подходящите, най-ефикасни кандидати, за да започне работата на Европейската прокуратура. След това да се направят предложения в цялата ни парламентарна комисия и да се пристъпи към окончателно гласуване в пленарна зала, но това ще бъде разисквано тази вечер на заседанието на координаторите. Благодаря, Натали Гризбек. Благодаря, Клод. Искам да се да изразя, че своята радост за постигнатия напредък, че вече има кратък списък Ние сме близо до финалната линия. Мнозина казаха нещо, което искам и аз да подчертая. Тъй като сега се изготвя архитектурата на тази служба, е добре да се помисли за разширяване на компетенциите на прокуратурата. За това стана дума миналата седмица, когато румънското председателство представи своите приоритети пред нашата комисия, т.е. да се включат в правомощията на прокуратурата и борбата срещу тероризма. Ева Жули има думата. Аз също искам да благодаря на административният директор за свършеното до момента. Много прилежно, всичко е свършено и очаквам скоро време да бъде избран на главния прокурор. Малко съм обезпокоена по отношение на предложението от държавите членки за прокурори от тяхна страна. Те трябва да представят по трима кандидати. И Комитета по селекцията трябва да провери качеството на техните кандидатури. Страни като Полша, като Румъния не спазват особено правосъдната система. Не бива да допускаме те да се опитат да не изпратят неподходящи прокурори. Ние трябва да можем да, можем да проверим какви са качествата на предлаганите прокурори, не само на главния прокурор. Благодаря, Ева. Не знае дали господин Сарс иска да вземе отношение. Не, госпожа Макове, извинете, не ви видях, имате думата. Благодаря, аз приветствам заседанието на координаторите, защото има неща, които трябва да бъдат изяснени по отношение също и на процедурата, която е важна, за да е ясна каква е процедурата за подбор за всяка държава членка за останалите европейски прокурори. Освен това, бих искала да обърна внимание на бюджета – Всяка държава членка ще има по двама делегирани прокурори. Може би това няма да е достатъчно. Би могло да се помисли за бюджет за 2020 година, да бъде увеличен този бюджет. Знаем, че има страни, в които има много случаи на измами. Искам също да благодаря на господин Сал на... за неговата работа. Ние трябва да приключим с назначенията по време на настоящия мандат. Напълно съм съгласна с казаното от Роберта и с всички останали. Благодаря ви отново. Благодаря, госпожа Маковей. Оливия Сал има думата за отговор. Благодаря, господин председател. Благодаря на евродепутатите за подкрепата, за дюмите, които казаха в наша подкрепа. Искам да се спря на две-три конкретни неща, които бяха упоменати. Направо на госпожа Сандер, първо на госпожа Сандер, за баланса между половете. Разбира се, комисията и Комисията по подбора на кандидатите обръща много сериозно внимание на този въпрос. Сред 12-те члена на комисията по подбор има голям брой жени. Ние, те са 5 на брой. Относно кандидатите, много ще зависи от кандидатурите, които ще се представят е, има доста жени след 30-те кандидатури, които вече са представени и се очакват още през едните дни да бъдат внесени. Разбира се, ще зависи как ще минат интервютата и колко от жените кандидати ще бъдат включени в краткия списък, но ще търсим баланс и в този финален списък. По други организационни въпроси относно Европейската прокуратура, разбира се, това, което главният прокурор ще направи след като влезе в встъпи в длъжност, ще видим дали това ще може да стане през лятото, е да се възползва от екипа, който вече е създаден. Това е малък екип от Евроюст, от ОЛАФ ще бъдат наети и допълнителни служители, които ще извършват административната, също юридическа, техническа работа в подкрепа на главния прокурор, за да започне също наемането на служители. Ние ще започнем подбора още следващата седмица, за да може екипа служители да е на лице своевременно. Относно казаното от госпожа Жули за ролята на Комисията по подбора при анализа на внесените кандидатури, правилата са пред мен. Всъщност този панел има мандат да отхвърля дадена кандидатура, ако се окаже, че не отговаря на изискванията, които са разписани в член 16 от регламента. Ако този панел реши, че не са изпълнени условията, тогава и тези кандидати не изпълняват условията по член 16, панела чрез секретарията в мое лице ще поиска от държавата членка да предложи съответен брой нови кандидати. Тоест този панел има възможност да поиска от държавите членки да представят допълнителни кандидатури. И в заключение по бюджетните аспекти. Нашето впечатление е, че бюджетът, който беше гласуван за 2019 година, е достатъчен за началната фаза за започване на дейността на прокуратурата. След това ще видим дали ще е необходимо да обсъдим отново този въпрос, когато обсъждаме бюджета за 2020 година. Благодаря за вашето внимание, за подкрепата ви и аз съм на ваше разположение да ви информирам при нужда и в бъдеще. Благодаря ви, господин Сал. Искам да повторя, колеги. И слушването ще станат през втората част на февруари. Госпожа Ципел каза, че вече сме обсъдили процедурата на последното заседание на координаторите, но ще имаме и усъвременяване на информацията. Ще разпространим преди заседанието на координаторите тази вечер. Ще проведем дискусия с координаторите по тези въпроси, като отчетем всички въпроси, които бяха повдигнати от колегите за качеството на кандидатите, както и други въпроси. След което ще съобщим на пълния състав на комисията какъв е резултат от нашите дискусии. Благодаря за поставените въпроси. Отново благодаря.